Colleagues, can I bring the meeting to order? Колеги, ако обичате да вземете местата си. I have a couple of announcements to... Имам няколко съобщения, които трябва да направя. одобрение на дневния ред и в проекто дневния ред ще видите, че, че точката по доклада на Гигелайн е отложена. Може би Йорк ще вземе думата за да а, внесе яснота. Уважаеми колеги, ситуацията свързана с мерките и теглилките, е, се обсъжда в момента и сме постигнали почти съгласие. Постигнахме много компромиси по отделните въпроси и почти сме постигнали компромис по отношение на трансграничните пътувания и транспортиране на стоки а, с помощта на а, товарни автомобили. До гласуването през март ще се опитаме да изготвим един компромис, който да е приемлив за всички. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че те проявиха готовност за постигане на компромис и въпреки, че имаше разнопосочни интереси, намерихме начин да се справим с ситуацията. Искам да спомена и още нещо. Тези, които смятат, че е по-разумно да се а, отложи тази тема и да се прехвърли в а, другия, а, избирателен законодателен мандат. Искам да кажа две неща. Първо, ще има друг комисар, който ще отговаря за транспорта и аз по всяка вероятност ще си остана докладчик по тази тема, така че нищо няма да се промени кой знае колко. Така че тези, които са е, времени представители представители тук и спекулират с тази тема, няма да постигнат нищо с това отлагане. Нещата само ще се влушат, ако темата бъде прехвърлена за следващия законодателен период. Не става въпрос само за трансграничния аспект, става въпрос за подобряване на условията на труд на заетите лица в този сектор. Става въпрос за по-голяма степен на безопасност за пешеходците, за колоездачите и за другите участници в движението така че ако можем да постигнем споразумение, да постигнем един приемлив компромис, ще можем да гласуваме този доклад още през април. Няма нужда сега да започваме с обсъждане на тази тема, защото ние сме още на първа точка за приемането на дневния ред. Така че ако имате да кажете нещо по-накратко, госпожин Грош. Съгласен съм с отлагане на гласуването, но искам а, да съм сигурен, че в пленарна зала тази тема ще бъде обсъдена и че ще бъде подложен доклада на гласуване и съответно ще можем да гласуваме и тук в нашата комисията. Нашата комисия следващия четвъртък сутринта няма да е много а, удачен ден, но ако темата ще се обсъди на следващата Страсбургска сесия, тогава е добре да гласуваме следващия четвъртък. Председателят. Доколкото разбрах, предвиждате доклада за април по време на пленарната сесия, но ако тогава не стане, имате предвид и априлската. Така ли да ви разбирам? Всичко зависи от ам, това как ще протече сесията а, през април. Какви ще са вариантите. Добре. Е, и така, одобряване на протокола. Одобрявате ли дневния ред първо? Добре. 16-17 е, декември на 9 януари. Одобрена протокола. Добре, благодаря ви. Съобщение на председателя е, относно решенията взети от координаторите на 30 януари. Първо, Осъвременяване на ЖП пакета и а, три предложения, свързани с а, техническите а, аспекти. Делегираните актове. Това решение се отложи за днес. Имаме писмо от господин Кала с увереното, че ще направи опита да се отстрани проблема. Е, ще вземат предвид и е, бюлетините, свързани с комитологията. Доминик Рикей ще поеме председателството по отношение на темата за тен ТИ. Има и координатори по темата. На 29 януари ще бъде изготвено съобщение, което ще бъде представено на господин Шулц, така че той се запознае с номинациите. Искам да благодаря на Нилс Данховсън, той ще напусне секретарата на 15 февруари. Нилс работи в нашата комисия през последните 5 години. ТЕН, ТИСЕФ, ЖП пакета, това са все досиета, с които той се е занимавал. Той ще бъде начен като ръководител на отдел Б на Генералната дирекция. Той ще продължава да работи в тясно трънчество с нас и искаме да му благодарим сърдечно. Имаме двама посетители, поканени до госпожа Майснер. Те са от Обединените Съединени щати. Добре дошли на нашето заседание и се надявам да ви хареса вашето посещение в Брюксел. Това е свързано с съобщенията на председателя. На следващото, на следващото място приема на споразумението с ограничението на шума на летищата в Европейския съюз господин Лайкфрид. Благодаря, господин председателю. Малко ми е неудобно, защото съм докладчик по тази а, тема и а, сега, когато трябва да се гласува моят доклад, а, трябва да кажа, че съм си забравил картата за гласуване. Can I, can I to... Само да посоча на посетителите ни, че по принцип сме по-добре организирани, организирани от това, което виждате днес. Но добре, отбелязвам си, че господин Лайтфред си е забравил картата. А, вие също ли? Добре. Чудесно. So, we'll do a check first, just to... Нека да направим пробно гласуване да видим дали имаме необходимия кворум. Начало на гласуването. Голяма ирония би било, ако сега имаме гласове само от социалистите. Край на гласуването. Всичко законно ли е? Да. Добре. Не превишаваме необходимия брой. Предложение за регламент във връзка с ограниченията на шума на летищата в Европейския съюз. Докладчик е господин Лайтфрид. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 за, Петима има против, 5 има въздържали се. Приема се поздравления за господин Лайтфрид. Следващата точка в дневния ред е пакета на Ядес 2. Докладчик е госпожа Лортман Ку. Корин, заповядай. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да ви представя измененията по тези две законодателни предложения – Бих искала най-напред да благодаря на всички за сътрудничеството по резолюцията, която беше приета с голямо мнозинство миналия четвъртък. Това е много важно за тъй важния сектор за транспорта по вътрешните водни пътища – както в Комисията по транспорт, така и в пленарна зала трябваше да окажем подкрепа на този сектор и да дадем ясни насоки на Европейската комисия а, във връзка с съобщението на ЯДЕС 2. Двете законодателни предложения в момента се обсъждат. Първо, по отношение на капацитета на флота има малко изменения в настоящата директива. Аз бих искала да започна с резервния фонд. 35 милиона евро има в него. Този фонд се изплаща от сектора и имаше за цел непредвидими и трудни економически обстоятелства. Заради ограничения брой средства в него, беше много важно да се уреди въпросът на разходване на тези средства. Има много изменения, които имат за цел да разширят приложеното поле на начина по който може да се използва този фонд за важни социални цели – но това означава, че в тези случаи може да използваме социалните фондове или други фондове. Имаше подпомагане с цел научна и развойна дейност, но тогава може да използваме механизма за свързване на Европа. И затова решихме, че може би би било най-добре да направим подобно упоменаване в съображенията, в преамбюла. Но все пак трябваше да се постави акцента и върху този момент, тъй като имаме ограничен брой финансови средства. Няколко коментара бих искала да направя по измененията. Госпожа Тикао внесе изменения по научната и развойна дейност, по последствието от измененията на климата и от близкото наблюдение на пазара. Да, действително, тези аспекти са много важни, но както казах, в това отношение може да почерпим и от други фондове. Не е задължително да използваме настоящия фонд. Утре ще има среща на докладчиците в Сянка и там ще обсъдим как бихме могли да а, оформим някакъв текст в преамбюла, но да се каже а, ясно откъде ще дойдат средствата. Господин Ертук също внесе изменения. Имаше предложение за използване на този фонд как, и комбинирането му с други, на Европейската инвестиционна банка, на механизма за свързване на Европа. Приветствам вашето изменение. Вие предлагате да включим този текст в някоя разпоредба, аз пък го сложих в съображението в Прембио. Би било интересно да чуем какво мисли Европейската комисия в това отношение, но господин Ертук го предлага в изменение 15-та. Любопитно ми е да чуя вашето мнение. Приветствам изменение 12-то, подобряване на сигурността, но трябва да помислим допълнително по текста, но така или иначе ми се струва, че ще може да стигнем до споразумение. По техническите изисквания в доклада говорим за последващо хармонизиране на различните технически стандарти за сътрудничеството между комисията и CCNR. Имаше изменения във връзка с клазата за преразглеждане – от 4 на 3 години се а, намалява срока. Струва ми се, че това е разумно, още повече в светлината на изменение 19 а, би била наистина добра идея да поступим по този начин. Госпожа Цикао предлага да има допитване до заинтересованите страни. Това също е разумно според мен, защото имаме много заинтересовани страни и би било добре да се допитаме до тях по отношение на изготвянето на техническите стандарти. В рамките на този регламент трябва да внимаваме допълнението от парламента да влязат в приложеното поле. Изменение 12 за инфраструктурата трябва да се вземе предвид. Същото се отнася до инфраструктурата, до механизма за свързване на Европа. Те не могат да се разглеждат в контекста на тази директива. И не на последно място, госпожа Цикао внесе изменение по отношение на взаимното признаване на сертификатите. Тя добавя и компетентната комисия. Аз бих искала да получа малко повече яснота от комисията. Възможно ли е, е изобщо това? Защото говорим за взаимно признаване с с комисията е, за Рейн. Това в съответствие ли е с е, законодателството на Европейския съюз? Така че възможно ли е? Аз лично имам някои опасения в това отношение. Имаме ограничен брой изменения, така че ми се струва, че ще стигнем до компромис в сътрудничество с другите парламентарни комисии на Европейския парламент. След гласуването следващата седмица бих искала да поискаме мандат за започване на преговори, поне по отношение на капацитета на флота, той вече е включен в дневния ред на гръцкото председателство. Не знам дали Девид ще успее на време с техническите изисквания, но трябва да помислим допълнително преди гласуването. Специално по капацитета на флота. Лично съм се ангажирала да стигнем до компромис с съвета преди парламентарните избори, защото този корабоплавателният сектор по-настоящем изпитва затруднения и ще е жалко, че имахме този е, излишък от миналите години, който не беше разходван. Благодаря. Предлагам или предполагам, че господин Алкадрай ще се върне. Ами, предполагам и аз, защото той искаше да вземе думата. Може би по-късно ще е, направи това. Госпожа Майснер, искам да благодаря на докладчицата Корин. Е, искам да кажа, че нашето сътрудничество беше много приятно, в дух на разбирателство, разбира се е, не можахме да изведем на преден план всичко, което искахме в тази област. Имам предвид транспорта по вътрешните водни пътища. Ние искаме този сектор да бъде ам, развивам и за напред. Искаме различни цели да бъдат изпълнени, да се използват средствата от фонда относно интермодалността в сектора. Също трябва да се работи и по този въпрос и темата трябва да бъде свързана с двата законодателни акта. Да, дала съм някои предложения, свързани с техническите предписания. Корин също даже даде предложение какви промени да бъдат внесени относно техническите изисквания, които предлага Корин. Аз направих предложение да има срок от 3 години и след това да се предвиди удължаване на срока от комисията, свързана с транспорта по река Рейн. Също бяха дадени предложения, че нещата могат да бъдат формулирани по друг начин. Относно резервния фонд е добре, ако намерим някакво решение. Има 35 милиона в този фонд. Не са много тези средства, но могат да се от полза за сектора. Така че това е. Благодаря още веднъж на Корин и с нетърпение очаквам по-нататъчните дискусии. Благодаря, господин Херток, от името на Зелените. Благодаря, господин председателю. Извинявам се, че а, трябваше да изляза за малко, защото а, бях взел а, други документи със себе си. Благодаря за уводните ви думи, благодаря и на докладчицата. Благодаря на докладчиците в сянка за конструктивното сътрудничество. Това сътрудничество показа, че можем заедно да преследваме едни и същи цели. 22 са измененията, 12 са свързани с мерките за капацитета и за техническите спецификации. Това е един добър знак за това, че първоначалните цели ще бъдат подкрепени от Европейския парламент. Важно е да бъдат разходени средствата от резервния фонд и освен това е важно относно техническите спецификации да има да се вземе предвид европейският и международен опит, експертен опит в тази област. Относно изменение 18 и 12. Присъединявам се към позицията на госпожа Юта Штайнбро, която е докладчик от Комисията по заетостта и ам, ам, освен това да се вземат предвид интересите и на заетите листа в сектора. Има и други мерки, свързани с пенсионната възраст. Освен това да се имат предвид и социалните партньори при разпределянето на средствата. По тези теми е важно да се работи в тясно сътрудничество с Комисията по заетостта. Съгласен съм с докладчицата, че е, този сектор зависи до голяма степен от е, стимулите, които се привиждат за него, от финансирането, което му се отрежда. В е, Финансовите инструменти, свързани с инструмента за свързване на Европа, също могат да бъдат взети предвид и тук. Това е свързано най-вече с мерките за подобряване на екологичните мерки, свързани с съвременяването на самите плавателни средства и техните двигатели. На немски винаги се казва по-малко понякога е повече. Това се отнася най-вече в тази връзка за техническите изисквания. Ние можем да заложим да нашите изисквания, след това да има изискване за извършване на редовни проверки и упражняване на контрол, така че да се държат нещата под око. Като цяло можем да кажем, че сме на едно мнение. Е, има някои различия, които са отразени в е, предложените изменения, но разбира се, с тези е, различия можем да се справим. Господин Ван Даун от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Искам да се върна на въпроса за капацитета и резервата. Изненадал съм от е, броя изменения на господин Херток и господа, госпожа Тикао. Става дума за един фонд, където има малко налични средства. Става дума за няколко кораба всъщност. Госпожа докладчицата го каза, това е една сума за сектора и не трябва да не е необходимо да има какви ли не правила относно това, което вече съществува по отношение на организацията. Защита. Но мисля, че трябва да оставим всичко това на сектора, който осигурява само на фондовете и не трябва да му налагаме много неща. Затова бих е, предложил на групата да не подкрепи тези изменения. След това, що се отнася до техническите предписания, може да подкрепим е, изменение 21, ще ми се да се скъси срока за оценка и това не ще го направих поради няколко причини. Искам да избегнем ситуацията, в която се навираме сега. Имаме по-настоящем едно предложение – което <clears throat> може да послужи края на нашия мандат. Тоест ще имаме твърде малко време за да изготвим много добро становище. Получихме записките от миналата седмица. Има един устен въпрос, който можеше да доведе до дебат. Може да доведе до дебат и това не е желателно. Господин Калас миналата седмица каза нещата съвсем ясно по време на пленарното. Има известен брой предложения в, в сферата на наят. И тъй като има доста обширни предложения, господин Калас също каза, че трябва да говорим и за средствата и не трябва да ги правим, да правим нещата в последния момент за да може за следващия мандат нещата да бъдат улеснени. И така, искам да се спра на 21-во изменение. Госпожа Зоклачицата иска да има становището на комисията. Става дума за изменение 11. Смятам, че това е едно добро изменение и и се иска правилата за Рейн и за Дунава да бъдат еднакви. Не знам как стои въпроса от техническа гледна точка, като става за сумите, които са предвидени за плаването по Дунав и Рейн, дали това е възможно. И искам да чуя комисията да каже дали това е възможно. И какви трябва да бъдат насоките, които трябва да следваме, за да върват нещата. Ще ми се да подкрепя това изменение и чакам с нетърпение информацията от комисията по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Цикао. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Ватманко за нейната работа, за докладите, които бяха представени. А що се отнася до техническите условия, аз поисках чрез моите изменения новите технически условия да не нарушават конкуренцията и поисках също заинтересованите страни да бъдат консултирани. Благодаря Батман Кол, че подкрепят това изменение. А също така по, поисках взаимното признаване на техническите сертификати за корабите за вътрешното плаване, както за Дунава, така и за Рея. Мисля, че когато се говори за вътрешен пазар, правилата трябва да бъдат еднакви и техническите сертификати трябва да бъдат признавани взаимно. Ето защо се надявам, че това изменение ще бъде прието положително. А що се отнася до капацитета на флота, аз също внесох едно изменение относно Дунава. Пак е, целта е да има истински вътрешен пазар в Европейския съюз, да бъдат установени едни и същи правила, които да се прилагат за всички вътрешни плавателни пътища. Също така поисках е, да се улесни обмена на информация между различните европейски пристанища, опит да бъде обменен, което може да бъде само полезно. И също така имам няколко забележки. Най-напред молим комисията програмата на яд 2 да бъде по-конкретна, да бъде конкретизирана, изразена в ясни мерки, Знае, че е включени определени фондове, но ще трябва все пак комисията да бъде по-ясна относно тази програма и да има ясна връзка между програмата и фондовете, които могат да бъдат използвани. Също така ми се иска да добавя, че имаме нужда от Европе... в Европейския съюз от стратегия за вътрешните плавателни пътища. И аз моля комисията да направи необходимото. Мисля, че ще е много, много важно за развитието на транспорта по вътрешните плавателни пътища. Благодаря. Господин Гайтис от комисията, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на парламента. Това е един от редките случаи, в които Европейската комисия е възхитена от работата на парламента. Това е един от редките, редките случаи, в които имаме консенсус по отношение на стойността на това предложение. Още повече, имайки предвид конструктивната работа, извършена от всички вас, работа, която върви в същата посока. А, мисля, че докладчика ще иска писменно това, което казахте току-що председателя на комисията. Добре, нека да оставим шегата на страна. А, вярно е, че всички усещаме, че работим за едно и също нещо и за това високо ценим работата извършена първо от докладчика и второ от всички останали депутати, които наистина се опитаха да а, повишат стоеността на двете законодателни предложения. Първо, нека кажа няколко думи за Наядес 2. Това е в отговор на госпожа Цикао. Програмата на ЯДЕС 2 е стратегия, която поставя акцента върху е, засилването на предимствата на транспорта по вътрешните водни пътища и намаляването на проблемите, които проистичат от този вид транспорт. В сравнение с предишната програма на ЯДЕС, тук сме се съсредоточили върху по-ограничен брой зони, за да постигнем по-конкретни резултати. Предложили сме конкретни мерки в ограничен брой зони, например техническите насоки, обучението, квалификациите, които ще се прилагат от следващия мандат нататък, преразглеждането на информационните служби за предоставяне на информация за морската среда, всички тези области а, са взети предвид. Положили сме и големи усилия за финансирането на инфраструктурата. Това е изключително важна градивна част която ще ни помогне да гарантираме плавателността на водните пътища през следващите години. Затова сме включили всичко това в понятието за коридорите. Когато говорим за финансиране, бих искал да ви помоля да гледате на финансирането последният начин. Няма конкретна програма за финансирането на вътрешните водни пътища. Това от своя страна е предимство, защото в противен случай може да бъдете ограничени от даден бюджет. Ако трябваше тук да водим дискусия за процента, който може да се използва за водните пътища от механизма за свързване на Европа, мислите ли, че щяхме да имаме същия резултат, ако потенциално оставим нещата отворени, неопределени и просто кажем, всички добри проекти трябва да бъдат финансирани? Ако а, говорим за механизма за свързване на Европа, не бихме могли да а, финансираме Северния канал. полза на сектора е да имаме много добри критерии за финансиране от наядес и много по-добре е да нямаме никакъв таван. Със сигурност можем да минем и над този таван, който не сме посочили. Ще работим с сектора и с всички асоциации, и с държавите членки, за да сме сигурни, че ще бъдат представени добри проекти за финансиране от механизма за свързване на Европа. Бих искал да се спра сега на двете законодателни предложения, които са пред нас. Регламента за капацитета на флота и финансирането. Целта ни в тези два законодателни акта беше да улесним процедурата по отпускане на средства от фондовете. Тук не говорим за милиарди, а за 35 милиона – ако разделите това на броя плавателни съдове е, по вътрешните водни пътища, ще видите, че говорим за 10-12 хиляди. Това ще бъде финансиране, което ще се използва по най-добрия начин за подготвителни действия, за подкрепа, но това не е финансиране, което ще се предоставя на всеки корабособственик. Няма да дадем на всеки по чек от 1000 евро и да кажем ето средствата бяха освоени. Не, това е идеята ни. Бихме искали да гарантираме, че този фонд се използва също и за ам, оборудване от следващо поколение. Той не трябва да се ограничава само до екологизиране и социални мерки. Това е нашата цел, да няма подобно ограничение. Затова Както казаха и някои от депутатите, бихме искали да упростим колкото се може процедурите. Финансирането, към което има приноси сектора, се отнася конкретно за този сектор и той също трябва да има думата за разходването на средствата. Този сектор внася необходимите пари и затова той трябва да участва в решението за разходването на тези пари по комбинирането на този фонд с други такива, например механизма за свързване на Европа или фонда на а, Европейската инвестиционна банка, а, със сигурност приветстваме подобно предложение. Същевременно обаче бихме искали това да бъде вписано в преамбюла, защото по този начин ни се дава необходимата свобода, за да разгледаме внимателно нещата. Ако впишем нещата в конкретна разпоредба, това би означавало, че ще се промени и начина по който вие и със законодателя са е, решили да разходват средствата от механизма за свързване на Европа. Тоест, от една страна, вие ще осложните допълнително нещата и е, ще ще е, имаме и последващ ефект върху механизма за свързване на Европа. Току-що приехме този механизъм. Затова ние приемаме текста да бъде разписан в преамбюла, за да имаме максимална свобода при използването на този фонд, при комбинирането му и с други фондове. Това е цел, по която и ние самите работим, но нека не осложняваме допълнително всичко. Във връзка с измененията за Дунава. Не бихме искали да се изменя тази част от текста. Не искам да отнемам и от времето ви, но си има исторически причини, поради които сме упоменали това в член четвърти. Причината е, че по времето, по което изготвяхме законодателния акт, имаше връзка между Дунав и Рейн. Така че има си едно а, изречение, което се използва винаги и което може би не е толкова актуално днес. По техническите направления и насоки. Целта на това изменение е е да се изготвят, да се приспособят правилата за корабостроенето към изискванията от следващото поколение. Какво правим на практика? Просто взимаме процедурата от приложението, защото процедурите бяха доста смесени в приложението. Включваме процедурите в диспозитива, в самата основна част на разпределението на директивата, за да може да е максимално ясно. Надявам се, че Европейския парламент го е разбрал, защото виждам, че измененията вървят в тази посока. Попитахте нещо във връзка с изменение 11. то В това отношение мога да кажа следното. Текста, който се предлага тук, не е адаптиран към действителността. Нямаме сертификати за Рейн или сертификати за Дунав. Съгласно директивата, всяка държава членка издава сертификат или лиценз, който въжи за цяла Европа. Всяка държава членка издава европейски сертификат. Затова не е необходимо да се внасят допълнителни а, е, обяснения. Ако питате за мнението ни по това изменение, мога да ви кажа, че с него ще дадем погрешно впечатление за това, което се случва в а, е, е, техническата област на този сектор. Нека нещата да си останат както си бяха. Ще работим както с вас, така и с докладчика, за да изготвим максимално добри компромисни изменения. И на последно място приветстваме желанието на Европейския парламент да се приключи регламента за капацитета на флотите преди края на а, вашия мандат, защото още днес, след обяд, в съвета гръцкото председателство започва дискусия, която се базира не само на предложението на Европейската комисия, но и на базата на доклада на вашата парламентарна комисия. Така че очакваме с нетърпение резултатите от гласуването. Госпожа Кол. Yes, Благодаря. Бих искала да благодаря на колегите за техния принос. Благодаря и за отговора даден от страна на комисията. С нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Ще взема много сериозно предложението на госпожа Майснер и на другия колега, свързан, свързано с разходното на средствата по фонда и разбира се ще работим и за напред по темата. Председателят гласуването в комисия ще бъде на 20 февруари и се надяваме докладът да бъде включен а, в дневния ред на пленарно заседание в Страсбург през март. Следващото заседание ще бъде проведено на 20 февруари от 9 до 12.30. И така, повтарям, на 20 февруари от 9 часа ще бъде а, проведено следващото заседание. Сега закривам заседанието и а, следващото